демокрацията, свободата във всички страни, но по-конкретно в Турция. Драги колеги, искам да ви информирам, че в рамките на среща, парламентарна среща Европейски съюз Тунис, тунизийска делегация пред председателстване от господин Мохамад Омран беше в Европейския парламент. Е, казвам добре дошъл на господин е, Бен Омран и на членовете на делегацията. Е, и искам да ги уверя, че, да, че отдаваме голямо значение на тяхното посещение. Сега преминаваме към гласуването. Първо, актуално състояние на